подходящ. Благодаря на всички колеги за подкрепата и на всички, които се изказаха тази вечер, дори и на тези, които не са съгласни. Благодаря ви. Председателката с това дебатът приключва. Гласуването ще се състои утре. Колеги, следващата точка от дневния ред е доклада на госпожа Вероник Матио за единната процедура за кандидатстване за разрешение за престой и работа. Давам първо думата на докладчика госпожа Мати. Мерси. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, драги колеги, Както знаете, от 10 години вече Европейският съюз се стреми да се снабди, да си изгради е, законодателни инструменти в сферата на миграцията. И комисията предпочете секторен подход, а не глобален. Така че е, се е, подчерта необходимостта от обща политика по отношение на економическата иммиграция и неправомерната иммиграция. Е, е, за сега сме приели различни законове текстове в тази сфера и беше особено важно е, да действаме заедно и по отношение на економическата емиграция, защото всички е, държави се сблъскват с едни и същи проблеми тук и се нуждаят от едно общо решение. Става дума за економическите предизвикателства и застаряването на населението. И цяла Европа страда от това. И наистина на места в бъдеще ще се окаже недостиг, дефицит на работна ръка. И за да се отговори на тези е, предизвикателства, едно от възможните решения, е единото разрешително. Но да възприемем европейски подход е, за управление на правомерната иммиграция означава добре да се претеглят възможностите за приемане на държавите членки. И както в член 8 е посочено на този текст, Държавите членки решават какъв обем мигранти могат да приемат на своя територия. За да се реши този въпрос, могат да бъдат въведени различни мерки, като квоти и регулаторни мерки, но нито една от тях не дава окончателно решение и е, не дава възможност за борба с е, неправомерната иммиграция. И наистина, като се организира оптимално законната иммиграция, ще можем да се справим и с е, неправомерната. Именно за това преди 5 години комисията представи пакет от мерки. А сега, с какво ще допринесе новата директива? За разлика от директивата Синя карта, тази не се отнася до условията за приемане на лицата, а заличава разликите, които съществуват между различните национални законодателства по отношение на искането на разрешително за пребиваване и за работа по отношение на чуждестранните граждани. Все още не съществува европейски инструмент по отношение е, на тези лица от трети страни, които законно прибивават и работят на територията на Европейския съюз. И трябва да се гарантира е, равно третиране, равно с е, местните граждани. Е, различни мерки, достъп до услуги, е, е, данъчни преференции и други. Така че да се гарантират мерки за борба с експлоатацията. Също така по този начин се води борба срещу нелоялната конкуренция, в която в ущърп на европейските граждани. И а, може по този начин да се е, стигне до набиране на работна ръка по-низко квалифицирана, което е в ущърп на европейските граждани. Всички държави членки е, ще имат е, една, по, една стандартна, нескъпоструваща система. Това ще предостави добри условия и за работодателите, и за мигрантите, и ще доведе до управление на имиграционните процеси. И законодателя трябва да прояви своята отговорност. Това може би е идеалистичен поглед на нещата, но ние трябва наистина да бъдем на висотата на това, което ни вменява Лисабонския договор. Наистина трябва да отговорим на това предизвикателство и е, знаем, че това ще бъде в полза на всички. Благодаря ви. Благодаря много. А сега, госпожо Малстром, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на двамата докладчици, госпожа ам, Матю е, господин Чака за добре свършената работа. Както вече беше казано от госпожа Матю, още през 2007 година започна да се разглежда този въпрос, а именно упростяване на процедурата за кандидатстване за разрешение за работа и за разрешение за пребиваване. С това предложение ние не разглеждаме условията за предоставяне или оттегляне на такова разрешение. Това е в компетенциите на държавите членки, както и на количеството лица, които биха искали да приемат, ако изобщо желаят да приемат. Ако това се приеме от парламента и съвета, тази директива ще потвърди, че Европейския съюз цени високо а, това, което предоставят работниците от трети страни за Европейския съюз. Това наистина е едно много комплексно предложение. Това касае както имиграцията, така и социалната е, сфера и е, въпроса за трудовата заетост. Надяваме се, че ще получим тази подкрепа, за да можем да разработим подходящите процедури, които ще гарантират сигурността както за работниците имигранти, така и за работодателите. Например, принципа на пропорционалността еднакво третиране по отношение на данъчната политика и така нататък. По отношение на пенсионната политика – е, като че ли има някои елементи в предложенията, които са по-рестриктивни, отколкото предложеното в текстовете на комисията. Белгийското председателство се опитва да накара държавите членки да помислят дали не е по-добре да се приближат към вашата а, позиция. Компромиса, който всички ние се стараем да постигнем е компромис, който трябва да защитава критерии, като например да предостави достатъчна защита на чуждестранните работници от първия ден на тяхното наемане на работа, така както се дават такива гаранции и защити на, евро... на работниците от Европейския съюз. На, на второ място равнопоставено третиране в цялата система на държавата на законно пребиваващите и а, притежаващите законно редовно работно място работници а, в, по отношение на всички а, сфери, така както се прави с гражданите на Европейския съюз. Аз смятам, че компромиса е добър и това ще предостави още по-висока степен на защита на а, законно пребиваващите работници. Надявам се накрая, че ще а, постигнем а, съгласие и ще приемем този закон. накрая искам да благодаря на докладчиците. Благодаря, госпожа комисар. señora comisaria señora mathieu colegas. Благодаря, госпожо Наистина, това е от огромно значение и трябва това явление да бъде правилно управлявано. И е, наистина това е, е проблеми за тези, които идват на наша територия, не са третирани добре, но е, това е проблеми за е, гражданите на Европейския съюз, които работят и по този начин е застрашено на тяхното работно място. Защото работници по-низко платени е, могат да застрашат е, придобивките, е, постигнати след е, един век борби. Така че равното третиране е нещо особено важно при една такава политика. Комисията посочва това в своите съобщения и парламента е, наистина трябва да се произнесе по това предложение за законодателна инициатива. Не става дума за е, бюрократична директива, за директива, е, която включва права и задължения, разписва правата и задълженията на всички мигранти. И всички трябва да бъдат третирани равноправно, без дискриминация. Но тази директива не е тази, която беше обявена и това казва Комисията по заетост. Защо това се казва от синдикатите. Тази директива е опасна, недостатъчна. Тя е опасна, защото изключва групите, които най-много се нуждаят от закрила. Имам предвид местните, хората на временни договори, на хората от третия свят. Ще има стотици хиляди работници от трети страни, които ще дойдат нас, в нашите страни и няма да бъдат третирани така, както са третирани нашите работници. Предвиждате дерогация, свързана с равното третиране, що се отнася до бавките, пенсиите, обещетенията при безработица. тези иммигранти няма да могат да се ползват от някои а, добавки или стипендии, свързани с образованието. А, комисията а, в оценката на въздействие посочва, че иска да сложи край на а, различията, които съществуват по отношение на правата. Но на практика това не се прави от този текст на директивата. А, позициите на десницата и на центъра са доста остри. Искам да кажа, госпожо Матю, драги колеги, че наистина се нуждаем от много по-задълбочена дискусия, от по-дълбочен е, дебат, е, да обсъдим и е, другите директиви и да отчетем мнението и на църквите, на синдикатите, на гражданското общество. Не да третираме без заотговорно този въпрос и да приемем този текст утре. Смятам, че повечето от колегите ще са съгласни за един по-широк дебат, един по-широк консенсус консенсус, така че да се спази хартата на основните права и принципите на ОНЕ, на Съвета на Европа и на МОД. Наистина от това зависи и бъдещето на Европа. Всички работници, независимо от своя происход, трябва да се ползват едни и същи права, стига да са в да не са в неправомерно е, положение. Благодаря. Сега от името на политическите групи госпожа Амен Райтен. Благодаря ви, госпожо председател. искам преди всичко да благодаря на госпожа Мация. Тя се зае с една тема, която влачим от години насам. сам мисля, че още през 2001 година имаше предложение за директива, е, уреждащо условията на престой на граждани от трети страни. Тя беше отменена през 2000... То беше отеглено през 2007 година, 2007 е, година след което беше внесено на ново е, под, в този си вид сега, като един процедура за искане на разрешение за престой и за работа. Предложението, което ни се представя, и тук не съм съгласен с господин Серкас, дава възможност на гражданите от трети страни да ползват същите социални права като гражданите на съответната държава. Искам да кажа на господин Съркъс, че Комисията по заедостта и социалните въпроси проведе една много оживена дискусия за приложното поле на тази, дискус... на тази директива. и разгледах всички критерии, които могат или не бива да се отчитат при даването на единно разрешител. Тук се цитираше и член на А и Б на директивата за командировките. Командировани лица от трети страни са обхванати от тази директива. Не трябва работниците от трети страни да полагат труд на по-ниска цена от местните работници. Мисля, че тук съчетанието на двете директиви, тази с директивата за комасировките, може да създаде някои проблеми. Един от тях е равното третиране. В регламент 883 <clears throat> прекъсват оратора. Смятам, че компромиса на съвета е добър, защото гарантира равно третиране. Се прекъсва председателка. Сега за а, социалисти и демократи госпожа Линкевичуте. Блинкевичуте. Блинке, поня комисар. Госпожо... Не. Благодаря, госпожо председател. Ir kartu labai sudėtinga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 Госпожо комисар, скъпи колеги, тази директива за единното разрешение има особено значение. Имаше много дискусии, най-различни виждания, но нямаше общо решение приемливо за, е, за всички работници от трети страни, които пребивават и работят законно на европейска територия. Тази директива е рамкова по отношение на правата на работниците от трети страни и е, може да послужи за основа за конкретни директиви, уреждащи конкретни области. Целта е да се създаде обща миграционна политика. Проблемът обаче е, че правното основание изчезна от предложението на комисията. Директивата не се прилага към някои категории работници, като сезонните работници или бежанците. Тоест, тази директива не позволява да се гарантира равно третиране на всички работници. Тя би трябвало да, да, да обхваща всички категории работници и най-вече сезонните, защото в противен случай няма да може да се приложи принципа за равенство и справедливост на пазара на труда. Искам да привлека вниманието ви върху факта, че законните иммигранти внасят своя принос и чрез своя труд, и чрез данъците, които плащат на приемащата държава. Затова всички те трябва да имат същите права и да бъдат третирани по същия начин като местните работници на пазара на труда. Ние трябва да се обединим, за да победим в нашата битка. Да може всички работници да ползват същите права и всички да бъдат включени в приложното поле на тази директива. Не можем да си позволим да създаваме е, два пазара на труда. Не можем да създаваме една втора категория работници без права, без гаранции. Това ще компрометира всичките наши социални постижения. Благодаря сега за либерали и демократи Софи Интвелт. Благодаря, госпожо председател. Първоначално бих искала да кажа нещо по а, вътрешния ред. Съвета го няма. Ние, нали, преговаряме и с тях не ми харесва, аз не смятам, че това е правилно и апелирам към ръководството да пише на съвета и да поиска обяснение за тяхното отсъствие. А сега искам да продължа, поздравявайки госпожа Матю за добре свършената работа по един изключително труден, комплексен и чувствителен въпрос. Моята група АЛДЕ ще поеме своята отговорност и ние също искаме да се постигне едно споразумение, защото защото напълно разбираме колко важно е то. И в същото време, обаче, ние няма да го направим много с голямо щастие. Защото това предложение не отива толкова далеч, колкото всъщност е необходимо. Разбира се, моята група ще запази своята позиция по първоначалния вариант – защото ако някои държави членки ще искат допълнителни документи, то тогава се обезмисля цялата тази идея и работа по единният документ за работа и е, пребиваване. Аз бих искала да кажа отлично е, качество, че ако държавите членки имат намерение да транспонират директивата и да бъдат прозрачни по това отношение, би трябвало а, да по собствена воля да влязат в коалицията преди много години а, всички държави членки излязоха с а, великата идея и заявление, че всички ние искаме а, много прозрачно и много правилно да подхождаме към имиграцията. Толкова отдавна беше това и ние нищо не сме направили. Да, благодаря. Сега от името на Зелените госпожа Ламберт. Да, благодаря, госпожо председател. Да, ние също сме загрижени по въпросите за твърде големите различия в трудовия пазар на 27-те държави членки. Но бихме искали да минем към нещо по-всеобхватно и нещо по-силно. Искаме да сме сигурни, че ще има една приета от всички група от права за работници от трети страни. Не искаме тази основа от права да бъде увъртана е, и огъвана от някои държави членки. Ние сме, сме притеснени от факта, че ще останат отделни лица, които желаят да дойдат и да дадат своя принос за изграждането на нашето общество и в същото време няма да получат еднакво третиране и еднакви пенсии а това не е добре за нашето общество. От е, гледна точка на нашата политическа група това е много важен въпрос. Ни, е, обхвата, полето, приложното поле е, е много важно също така. Ние като че ли се заблуждаваме, защото ако си мислим, че това, което в момента а, изработваме, ще успее да, да задоволи нуждите на всеки един а, работник емигрант, който живее и работи на територията на Европейския съюз. Ние ние няма да а, гласуваме а, за някои елементи. А благодаря, каза председателката, прекъсвайки а, го, а, госпожа Ламбер. Госпожин, а, господин Люрадик. Госпожо, госпожо председател, госпожо комисар, както господин Саркас подчерта това, Наистина има несъгласие между двете комисии, така че парламента би трябвало да не гласува тази директива. Всъщност, целта на този текст е да се поставят в конкуренция работниците от Европейския съюз с тези от други страни и работниците иммигранти помежду им. Ако влезе в сила този текст, ще има различни е, статути на различните е, категории работници, на сезонните, на другите ще има няколко категории е, работници в Европейския съюз. Ако приемем това, ще нарушим хартата на основните права. За разлика от това, което казахте, госпожо докладчик, с подобни различия в статута ще се оказва натиск надолу условията на труд и на живот на всички работещи в Европейския съюз. И е, наистина самото посочване на условията на труд не може да гарантира равенство. И а, трябва а, това равенство да се отнася и до а, заплатите, отпуските, а, социалната а, закрила, информацията, а, здравеопазване и така нататък. Иначе ще а, бъде а, джунгла и експлоатация. А, дейността в тази сфера. И наистина равенството трябва, независимо от происхода им, да се отнася за всички работнички и работници и равенството между работниците трябва да бъде обхванато от една единствена директива и по липса на хуманистична и социална Европа, нека да отхвърлим тази директива в този парламент. Благодаря ви, казва председателката. Сега за Европа на свободата и демокрацията госпожа Бизото. Скъпи колеги, в доклада се съдържат положителни елементи и на общата линия е да се упростят процедурите и да не се намалят бюрократичните пънки за редовно прибиваващите, когато искат да получат решение за престой и за работа. В момента десетки милиони работници, много млади са без работа поради преструктурирането на економиката и безкрайно продължаващата криза. За да могат да бъдат преди Европа да се ангажира с гражданите на трети страни, нека първо се погрижи за собствените си граждани и да им намери работа. Ако Европа успее да предостави работни места на своите граждани, тогава вече може да се заеме и с чужите граждани. Нека да започнем първо от себе си. Председателката прекъсва за независимите господин Вандер Ступ. Благодаря. Моята партия винаги е заявявала, че е против европейска политика в областта на миграцията. В момента в Холандия има едно чудесно правителство, което ще приложи волята на холандския народ. Тук ни е, изправят пресвършен факт. Трябва е, тук държавите членки да решават а, и да се помъчим да намалим до максимум щетите. А доклада не прави това. Той цели да улесни влизането на европейска територия. Само една е, елитарна политическа класа иска да действа. Аз съм избран от е, холандци и знам, че има граждани, които идват да се опитват да работят в Холандия, но не спазват християнските принципи. Аз съм против доклада. Председателя, първо господин Бусотил. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя Вероника Матие за чудесната работа и постигнатите резултати. Изключително важна роля както каза и госпожа Малстрем. Искам да подчертая, че ЕНП смята, че трябва да се осъществи още по-силно сътрудничество по отношение на редовната имиграция и да се борим с нередовната или незаконна имиграция. В същото време ние признаваме факта, че един от инструментите да атакуваме незаконната емиграция е да предоставим добри и ясни условия за законната или регулярна, редовна имиграция. С новите изменения и разпоредби, нашите отговорности се променят и разширяват. Ние трябва а, да разбираме добре нашите отговорности и да постигнем споразумение с съвета, като например защитите, които съвета желае да бъдат оставени в тази единна този единен документ или единно разрешително за работа и престой. Условията, разбира се, са различни в отделните държави членки по отношение пазара на труда, но ако онези, които смятат, че бързаме твърде много, по-добре да не гласуват. Но ако ние не приключим с а, тази тема, то тогава ще оставим в лошо положение всички, както законни, така и незаконни иммигранти. Благодаря. Мисля, че моите колеги господин Алонзо и вейчуте, засегнаха същността на въпроса за нашата група в този пакет от теми. Госпожа Омен Руйтен също спомена за държавата по происход ние в момента сме в една много нелогична позиция. А ние предлагаме а, издаването на единно разрешително за а, пребиваване и а, работа. И искаме да има хоризонтален подход. Обаче не сме в такава ситуация. Госпожа Метю е много добра работа е свършила, но и тя каза в своята реч. Искаме а, глобален подход, а в момента имаме секторен или а, разпокъсан подход. И така, къде сме ние днес? Ние сме в една ситуация, според поради която ние в нашата група сме много загрижени. А моята колега госпожа Блинкавичуте каза, че а, ние сме загрижени по отношение групите а, работници, които са включени. А, например, сезонните работници, а, тези, които са на платен а, щат и така нататък. За нас тази а, група, а, в нашата група, трябва да се изчистят някои елементи, за да има основа и то широка основа и подход към кандидатстващите за работа и пребиваване от трети страни в Европейския съюз. Ние трябва да решаваме проблемите си с общи политики. В същото време ние ценим работата свършена от комисията Либе. Да, ще има директива а, за сезонните работници и други а, такива категории, но ние в нашата група искаме да има еднакво третиране, ако искаме да разрешим проблемите и да кажем истината, а именно, че правим нещата погрешно. Защо? Защото хората, които отсъстват днес в момента, за да чуят тези аргументи, не желаят да го направят и отсъстват освен това. Това е съвета. И така, при един междинно разрешително ние приемаме глобалния подход, обаче те, а, той няма да осигури достатъчно добри условия за функциониране. Ние утре ще а, представим своето изменение, а именно доброто дефиниране на единното разрешително, за да може то а, да издържи теста на времето. Благодаря ви, каза госпожа председателката. Госпожа Майсна, две минути. Благодаря, госпожо председател. От една година съм в Европейския парламент. Разглеждал съм различни въпроси, но този наистина, тази тема е най-сложната. И наистина за това искам да благодаря на докладчиците от, двете, от двете комисии. Наистина въпросът е много сложен, защото имаме идеали в Европа, така че да третираме е, равноправно е, лицата, е, които законно прибивават на нашата територия, но на практика нещата не са точно така. Беше припомнено също така, че с е, Лисабонския договор е, ние трябва да изготвим, е, след влизането му сила, трябва да е, изготвим е, законодателство е, в тази е, посока и а, се нуждаем и от по-квалифицирани, и от по-неквалифицирани работници. Така че проблемът е наистина да видим какво ще направим. В Темпере хората казаха, държавите членки казаха, че искат нещо да постигна в тази насока, но сега имаме някакъв компромис, който не ни допада напълно, но все пак е приемлив. И а, искам да кажа, а, че лично аз разбирам тези, които искат допълнително а, дискусия, допълнителен дебат. Има неща, които и аз не одобрявам. Смятам, че наистина е от основно значение всички да имат достъп до непрекъснато обучение. А що се отнася до социалните сфера, системите в различните държави са много различни. Как едно и също право да се приложи на гражданите от трети страни в този контекст. И поради цялата тази сложност, аз смятам, че компромиса, който стои пред нас е добър и е добре да го гласуваме, така че все пак ще имаме нещо. Председателката дава думата на следния оратор, госпожа Плотра. Да, Наистина е странно една такава директива, гарантираща а, правни рамки, а, да, се, с, да се започне този текст с е, един дълъг списък изключения на а, групи работници. Това а, напомня а, нещо като. А, столично тесто на групи работници и всеки ще има някакъв портфел права. Така че сме далеч от универсален хоризонтален подход към правата на работниците. И мисля, че все още не е станало ясно, че повече права за работниците е повече е, социално е, сближаване и е, повече е, предимства за всички. И е, това е, показва едно проучване, в което според което 600 работници ще в Великобритания, които не, са, не попадат в рамките на тази директива, ще милиарди в касите. Следващия оратор. Mindannyian. Господин Шогор, Емиграция, економическата емиграция е реално явление в държавите членки на Европейския съюз и ние трябва да подходим към гражданите на трети страни от две гледни точки, съзнавайки, че това е една економическа необходимост предвид демографските тенденции на пазара в европейските общества. И на второ място трябва да знаем, че тази иммиграция трябва да става в рамките на закона, за да може е, държавите членки да контролират е, потоците и също времено иммигрантите да се чувстват сигурни от правна гледна точка и да нямат е, възможността да заобикалят законите. Много важно е да има една обща основа да има равни права за работниците от трети страни и тези в приемащата държава. Много важно е и културното измерение. Знаем, че в държавите членки съществува напрежение, че понякога работещите мигранти притесняват местните работници и трябва да се възпри... възприеме един по-нюансиран подход. Законните иммигранти всъщност допринасят със своя труд, но те искат също да имат възможност да създават семейства, да създават деца, да живеят пълноценно живота си. Ако Европа реши, че е ако реши проблемите в работата, това ще създаде някакъв дисбаланс на пазара. Нека не забравя културното изменение, търпимостта, взаимното признаване и солидарността. <clears throat> Председателката казва от името на социалисти демократи господин Кофарати две минути. Благодаря. Аз мисля, че това, което обсъждаме, е едно грешно и дълбоко несправедливо решение, по, особено по отношение на хората в неравностойно положение. Има едно голямо противоречие между а, говоренето за единно разрешение и същевременно допускането на редица изключения – именно командированите от трети страни, сезонните работници. Ком... изключването им нарушава еднаквите права на всички работници. И това решение може да доведе до дъмпинг. Ще има разлика между хората, между работниците, парламента трябва да помисли за положението на сезионните работници, защото те не са а, а, само просто чужденци, това са и европейски граждани. И ако а, позволим да а, има различни категории с различни права, неизбежно ще е, занижим изискванията си по отношение на правата на тези хора. По отношение на командированите, нека да помислим какво ще стане с големите мултинационални е, предприятия на световния пазар, когато те използват командировани, които се подчиняват, подчиняват на правилата в собствената си страна това ще бъде един истински дъмпинг и различно третиране. Това никога не е ставало в Европа, е, включително и в последните години. Трябва да променим нашето виждане. Господин Коелю. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, драги колеги. Всички ние сме изправени е, пред едно решение, което, към което се стремим, но нашата реакция е, е против. Е, тук в парламента искаме да стигнем по-далеч. Да, смятам, че вървим в правилна посока, защото създаваме нов инструмент за гражданите от трети страни, които искат да мигрират в Европейския съюз като им признаваме съответните права и както каза Вероник Матю, искаме да отправим политическо послание навън, така че да не се остава впечатлението, че Европа е, е Европейския съюз приема само лоши решения. Наистина трябва да постигнем споразумение със съвета, както подчерта е, докладчик. Госпожа София Велт каза, че много държави членки не искат такава обща политика в сферата на иммиграцията и затова е важно да направим тази първа крачка. И отпадането на вътрешните граници наложи хармонизирането на законодателството в сферата на миграцията. И наистина гражданите от трети страни трябва да бъдат равнопоставени на гражданите на Европейския съюз. Смятам, че единното разрешително за пребиваване и работа ще бъде ефективна мярка, както по отношение на работодатели, така и по отношение на мигрантите. Ще бъде е, по-лесно да се упражнява е, контрол за е, това дали лицето се намира в законна ситуация. Следващия оратор. Благодаря. Тук достъпа до работните е, места е регламентиран само за някои категории граждани от трети страни. Не всички имат равен достъп и, и именно за това Европейския съюз трябва да се стреми да гарантира равно третиране на всички граждани от трети страни включително и на хората, които се нуждаят от международна закрила по смисъла на директивата от 2004 година. Ако, когато се използват сезонни работници, просто защото те работят на по-низки цени и така намаляват себестойността, трябва да се избегне риска мултинационалните е, предприятия да изнасят филиалите си, по, по, искайки да правят економии. Трябва да се гарантира и социалното осигуряване. Според мен е справедливо сезонните работници, които са командировани, независимите на, на, на свободна практика, да, също да бъдат обхванати. Иначе рискуваме много. Evening, Добър вечер, скъпи колеги. Току-що пристигнах от Франкфурт и имаше страхотно задръстване. Надявам се, че ще успея да се концентрирам в председателската си роля. Сега ще дам думата на госпожа Лиза Яконсаари за две минути. puhemies Господин председател, в продължение на векове много европейски граждани са емигрирали и са търсили работа другаде, преследвани по различни причини, религиозни, политически, а днес точно обратното се случва. Европа привлича много хора от трети страни. И така, че наистина е нещо добро този стремеж е, към хармонизиране на правните рамки и да се, издад, да се стигне до това единно разрешително за прибиваване и работа. Но ми се струва, че подхода на комисията е, на този подход му липсва малко мъдрост, защото секторният подход е, не наистина една истинска джунгла и дори специалистите не могат да се справят тук. Каква трябва да бъде политиката за отношение на емиграцията? Има хора, които пристигат с сини документи, сезонни работници, командировани от друго предприятие. Защо комисията да не прилага едни и същи правила спрямо всички работници? В е, много от изказванията се подчерта, че цели категории мигранти остават извън тези мерки. Трябва да има равно третиране за всички е, работници да бъдат равнопоставени, едните да бъдат приемани по едни причини, а други да бъдат отхвърляни. Групата на социалистите и демократите внесе изменения, Надявам се, че утре по време на гласуването ще бъдат прияти нашите изменения. Този текст наистина е много важен. Ние искаме да приемем тези емигранти, но трябва да бъдат е, е, спазвани съответните е, законови мерки. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Евлин Регнер. Благодаря. Добър вечер, господин председател, госпожо комисар. Идеята за обслужване на едно гише е наистина много добра. И това ще означава сериозно о, раздвижване на нещата и промяна в системата. Една от тези страни е Австрия. Защото за сега при нас разрешителното за работа се ам, издава от Министерство на външните работи, а, а за пребиваване от други институции. Така че ще трябва да се променят сериозно нещата. Наистина, синдикатите не взимат поне за сега особено при, сърци, при сърце идеята за имиграционната политика. Добре е, че комисията разряза нещата, а, но след това се позволи а, да се прокрадне нещо през задната врата, а именно различията във връзка с държавата на происход. Още нещо искам да кажа. Ако си погледнете картата, вие ще видите, че а, няма достатъчно данни в нея и ви трябва друга карта. А, с това искам да кажа, че един работник-емигрант може а, да представи един документ на едни и на друг на други. Благодаря ви. А сега вече е време за въпроси и изказвания за привличане на вниманието. Изключихте микро. А, той е... Ja, ja, voorzitter. Voorzitter, ik heb me al twee, drie keer gemeld met mijn blauwe kaart. Вече поисках а, думата и присъствайки на този дебат, Имам усещането, че месеци наред е, не съм се занимавал с социалните аспекти по този, е, това досие. Внес, внесох е, изменение за свързано с равното третиране на всички лица, на, а, всяко лице, което ще влезе в наша територия с такова единно разрешително. Но как а, е, ще бъде посочено това. Това, което чета в пресата, е, ме навежда на мисълта, че създаваме недобра, нездрава атмосфера. Не можем да кажем, че за сезонните е, работници се прави някакво предложение за командированите. Не може да се създаде фирма в трета страна после да се изпратят тези работница, е, работници тук и те да не се ползват от добри условия. Благодаря ви, госпожо. Сега, на спонтанните изказвания ще ги открие господин Малинеско. Señor presidente, no sé si tendría derecho няма микрофон за оратора. Благодаря, господин председател. Наистина това е един разрешително, ще подобри положението, обмена на данни и предлагането на пазара на труда. Но а, това ще реши само наполовина проблема. А, за тези лица, които вече са приети на територията и работят, но не обхваща това разрешително критериите за предоставяне и невключването на сезонните работници и на командированите. Не трябва да забравяме, че в момента обсъждаме правата на работници от трети страни, но е, нашия пазар не е напълно свободен за всички европейски граждани. Благодаря ви, господин депутат. Сега ще дам думата на госпожа Ретелско. Е, така е Толман. Eh, det har talats mycket om eh, lika rättigheter. Благодаря ви, господин председател. тук става въпрос за баланс, за равновесие. Изборът е следния. Говорим и за дългосрочен, по-скоро за дългосрочен, отколкото за краткосрочен план. може да възникнат нови а, конфликти между различните директиви. А, например, директивата за командировките. Ако възник, може да възникне дисбаланс на пазара на труда, което в а, регионален план да доведе до катастрофи и да се а, започне назначаване, безогледно назначаване и с придружено с нарушаване на правата на работниците. Ние предложихме изменения, които мисля, че и групата Алде ще подкрепи. Това е единствения начин да се избегнат тези конфликти. Благодаря. Думата има благодаря. На 18 декември 1990 година бе прията Международната конвенция за защита на правата на работниците и мигранти, членовете на техните семейства. Тази конвенция е един от основните инструменти на ОНЕ. За момента обаче нито една държава членка от Европейския съюз не я е ратифицирала. Конвенцията признава правото на работниците от трети страни, е, така че Европа също трябва да издигне в приоритет признаването на тези права, е, борейки се срещу дискриминацията. Аз призовавам да се приеме 16-то изменение и да се подпише декларацията, която подписах с заедно с редица колеги, именно декларация, в която призоваваме да се ратифицира конвенцията на ОНЕ. Благодаря. Следващия оратор, госпожа до една минута. Добри гада, Presidente. президент. Е, que благодаря, господин председател. Наистина е вярно, че в тази директива се разглежда ситуация съвършенно различна от други ситуации. Да, сезонните работници са нещо друго, работниците, командированите работещи също са друго нещо. Но какво всъщност се прави? Озаконява се социалния дъмпинг. дава се повече основание за по-нататъчно разклащане на пазара на труда и за повече неравнопоставеност. Така че това е погрешно. Ние трябва а, да осигурим и да подобрим правата на лицата, които вече работят в, в Европейския съюз, били те сезонни или временни или каквото и да е ние е добре да признаем правата на всички, които в момента работят в Европейския съюз. Да, говори се за Международната конвенция за защита на правата на а, работниците, мигранти и техните семейства. Да, директивата трябва да си сфери часовника с нея и държавите членки да е, подпишат въпросната конвенция. Благодаря. економическата емиграция, която е добре позната на доста по-богати държави, е явление, което е съществувало много отдавна. И има, разбира се, а, законна и незаконна такава иммиграция, имало е винаги дискриминация – и ето защо ние се опитваме да въведем нови правила, които да подобрят ситуацията. Така че директивата носи положителни неща. Освен това, е изключително важно иммигрантите, които идват в Европейския съюз, да приемат тези правила. Аз нямам никаква иллюзия по отношение на това, че тази директива ще реши изведнъж всички въпроси и проблеми. Не но ще направи нещата малко по-лесни. Така че предложението за директива, според мен, трябва да се приема като положително явление. Благодаря. Благодаря, казва господин председателя. А сега на господин Шанкале, думата, Шон Калей думата за една минута. Благодаря, Господин председател, имаме една стара поговорка на ирландски, касаеща подобна ситуация. Докладчикът свърши много добра работа и заслужава оцен... Е, високата ни оценка. Съвсем правилно е тази идея да бъде разпространена не само по целия Европейски съюз, но и по целия свят. Да, ние се опитваме да направим положителни неща за представителите на трети страни, които идват тук. Искаме да ги третираме с уважение и при равни условия. Това обаче не се прави за сега, но за това аз оценявам толкова високо докладчика. Благодаря. Малко по-късничко е вече господин Серкас. Благодаря, господин председател. Не бих искал да се заяждам с госпожа Олмен Райтен. Госпожо, никой не опровергава свършената от вас работа в рамките на Комисията по заедостта и социалните въпроси. Госпожа Омен Райтен има право да внася изменения, но тя е подписала изменения върху текстове, които съвета не е предложил. или които възприемат буквално текста на съвета съвета има много по-неравна позиция от комисията в парламента. В текста на съвета се казва, че всички работници са изключени от тази директива. Там няма повече равенство, напротив, има повече неравенство в текста на съвета. И бих искал да кажа, че в крайна сметка беше а, е, прият а, е, текста на съвета. Не се ядосвайте, госпожо Омен Райтон. Не мога да ви дам думата. Е, нека да изслушаме сега госпожа Малстрам от името на Европейската комисия. Имате думата, госпожо комисар. Благодаря, господин председател. Наистина много добър дебат. По отношение приложеното поле не е тайна, че комисията наистина би искала да подходи глобално към този проблем. Разбира се, и моите предшественици го предложиха преди много години. И следователно, възможността е тази секторния подход. Не ми харесва този подход, но единственият начин да вървим напред а, в уреждане на този въпрос. Знаем, че представители на трети страни иммигрират в Европейския съюз и дават а, своя а, голям принос за развитието на всички нас. Ето защо искаме да регулираме до голяма степен на равнопоставена основа правата и задълженията на работниците от трети страни. В момента, в който се приеме тази директива, ще стане един много полезен инструмент за защитата на тези хора и за обяснение и разясняване на техните задължения. Ето защо се надяваме да се а, приеме. Има две предложения на комисията специално за сезонните работници и а, отделно за други няколко категории работници, които също имат нужда от защита на правата си. Съвсем ясно ми е, че някои групи, някои личности тук биха искали да бъдат изключени сезонните работници. Директивата, която разискваме в момента, се надява да избегне някои проблеми, а не да ги увеличава. Ето защо комисията ще започне едно изследване на въздействието, е, за да се направи оценка на въздействието и да се направят съответните адекватни изменения. Да, наистина прави сте, че комисията продължава да смята, че всеки един акт, който се приема, е още една стъпка за регламентирането на живота на нещата, които ни касаят, за да бъдат нещата по-добри за гражданите на Европейския съюз и а, на а, Комисията, на съвета и на Европейския парламент. Разбира се, ние ще продължим да го правим. И отново, господин председател, господа а, членове на Европейския парламент, благодаря ви за изключително полезния дебат и аз да се надявам да продължим нашето сътрудничество. Благодаря ви, госпожо комисар. И сега давам думата на Вероник Матю, която е докладчика. За да обобщи дискусията. Благодаря ви. Госпожо комисар, а, напълно съм съгласна с вас. Вие отлично отговорихте на 23-мата колеги, които се изказаха по нашия текст а, с господин Серкас. Искам да благодаря всички докладчици от всички политически групи, с които имахме много интензивен диалог и отлично сътрудничество през цялата година защото текста а, изготвяхме през цялата година и ще го привършим по време на Белгийското председателство. Искам да ви благодаря, госпожо Малстрън, за вниманието, с което следяхте този текст на вашите служби и съвета също, който внимателно се слушваше в нашите предложения. Искам да благодаря на всички колеги, които се изказаха тази вечер. Бих желала да кажа, че утре ще се гласува на първо четене. Това е компромис. Един компромис никога не може да задоволи някого 100%. И ако колегите искат да ги успокоя, а, колегата Флотра, госпожа Флотра каза преди малко, че има изключения, които се предвиждат в текста. Спомнете си, че всички работници по един или друг начин са обхванати от специални директиви. Така че тук не става въпрос за изключване на работници граждани на трети страни и се надявам, че крайна сметка текста, който ще представим утре на колегите за гласуване, ще бъде крачка напред защита на правата на гражданите на тези страни. Благодаря ви. Благодаря. Пожелавам ви успех. С това дебатът по тази тема приключва. Гласуването ще се състои утре по обяд. И сега в дневния